най-сърдечно ви приветствам с добре дошли на е, това създание на комисията Култ. Е, точка 1 е приемане на дневния ред. Е, съгласни ли сте с дневния ред, такъв какъвто е предложен? По точка 6 искам да обърна внимание. Размяна на мнение с господин Мигел Мартинес, Очаква се да се присъди към нас този следо... днес след обед, но очевидно има някакви проблеми и много вероятно е тази точка да отпадне от дневния ни ред днес. И така, други идеи и възражения ня... чувствителност към различията в различните цивилизационни и културни различия и така нататък. Важно е да се насърчава и доброволното участие е, за развитие на социални умения и компетенции и за развитие на, на е, качества като солидарност, социална кохезия – би трябвало да развием и да задълбочим уменията и на преподавателите по, чрез по-добри методи на оценка и по-добра организация на обучението и образованието. Обучението, подчертава доклада, трябва да бъде качествено от самото начало, от е, първите години на децата, те трябва да добиват тези ключови умения не всички те са включени в професионалното образование, затова трябва да се обърне особено внимание на, например, преподаването и научаването на чужди езици. По-добро внимание трябва да се обърне на конкретните персонализирани програми за обучение. Тази година е годината, Европейска година за борба срещу бедността и социалното изключване и мисля, че това трябва да бъде отразено в е, то, то се изразява чрез липсата на квалификации и, и изключване на хора, които нямат съответните умение и така изпадат в бедност. Това трябва да бъде свързано с е, наистина образованието и обучението, защото то създава по-добри възможности за всички. Това е в дългосрочен план. Трябва да модернизираме висшето образование, професионалните, системите на професионално образование. Трябва да отговаряме на нуждите за обучение, които е, съответно да отговарят пък на нуждите е, от работна ръка би трябвало да стимулираме и мобилността и възможността студентите да пътуват, да се движат, да учат в различни държави. Инвестиции в частния и публичния сектор все още си остават проблем. В заключение ще кажа, че обучението на преподаватели е от е, ключово значение, от решаващо значение. Тяхната мобилност също трябва да се насърчава. Смятам, че е, основ... сериозно значение тук е да имаме по-ясна дефиниция за това какви са уменията и компетенциите на преподавателите. Това, разбира се, трябва да учите и съответните нови нужди, които възникват на пазара. И в крайна сметка доклада е, изисква наистина малко редакторски поправки по испанския текст. Благодаря. Благодаря много, госпожа Бадия. Сега ще имаме възможност да проведем е, дискусия по тази тема. Ханс Верак иска думата пръв. Имате думата. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Трябва да кажа, че се запознах лично с проекта доклада и според мен а, това е много добър документ. Приемането му в а, парламента, струва ми се, ще съвпадне с много интересен момент, а именно момент, когато в Европейския парламент ще се а, приема и стратегията а, 2020. Мисля, че съвсем уместно това съвпадение да се взема предвид. Стратегията 2020 година много повече залага на стратегията в областта на обучението, отколкото своя предшественик Лисабонската стратегия, което е много добре. Една от основните цели в стратегията до 20-та година се отнася именно до образованието. Там са заложени редица критерии и цели, които според мен са напълно реалистични и абсолютно необходими, ако Европейския съюз желая да повиши своята конкурентна способност а, по отношение на други е, глобални региони, особено на Съединените щати. В а, своят а, документ комисията сочи, че най-малко 40% от човешките ни ресурси е необходимо да а, продължат образованието във висша степен. А, има и други елементи, които също трябва да включим и подчертаем според мен в нашата резолюция. Също така нужно е да посочим значението на неофициалното обучение, защото за пазара не е важно къде сте придобили своята компетентност, дали това е станало в рамките на официалната образователна система или друга да е Важно да имате квалификациите, качествата и уменията, необходими за работата. За това е добре да се отчете значението и на неформалното обучение. Също така, Смятам, че е необходимо да се подчертае малко по-силно ролята на процеса от Копенхаген. Става дума за професионалното образование – в това отношение е необходимо да се засили малко координацията между държавите членки. През изминалите няколко години ние е, в Европейския съюз е, постигнахме редица полезни резултати, включително и на базата на методиката за отворена координация и трябва да се продължава по-нататък същия дух. Има области, където остава доста да се желая, примерно е, Болонската програма. Аз съм съгласен в това отношение с комисията. Там трябва да се предвиди не само увеличение на инвестициите в образованието, не само повишаване на тяхната ефективност и а, също разнообразяване на източниците на финансиране, особено по отношение на третата образователна степен, но и по отношение на програмите. Цялата процедура за изменение на учебните програми на ниво висше образование ще трябва значително да се измени. Ако не го направим в Европейския съюз, то тогава европейските университети няма да се нареждат сред най-добрите в света и няма да предоставяме най-високото и качествено образование на трето образователно ниво а, каквото може да се намери другаде по света. Освен това, струва ми се, че е добре да се наблегнат на различните форми на насърчаване на мобилността, като Еразъм, Еразъм Плюс и Грундвик, например. Нещо, което трябва също да се попълни като празнина, е въпроса касаещ образованието на а, хората, излезли от младежката възраст. А, защото около 50% от а, хората, установява се, не разполагат с необходимите умения, а, за да а, намерят а, добра реализация. Това е една ниша, която трябва да се а, проучи и така образованието на зрелите хора и образованието през целия живот трябва да са в програмите на Европейския съюз. И така, в заключение, тук се очертава една важна програма, която ще се приеме във важен момент, момент в който ние очертаваме и стратегията за 20-та година. Това е добра възможност, която не трябва да се изпуска. Очевидно е, че в бъдеще ще нараства значението и ролята на образованието. Аз мисля, че работа ни през следващите няколко седмици също трябва да отрази тази важност. Благодаря. alku, alku ja sitten благодаря. С това вече започна дискусията е, на добри обороти. Имате думата следващия оратор. Благодаря много. Като начало позволете да благодаря на докладчика. Тя е отчела в голяма степен коментарите и бележките, които споделихме по време на спредното си заседание. За това е много приятно да се види, че те вече са част от проекто доклада. Освен това, тя подчертава значението на предприемчивостта и обучението по предприемачество. Това е важно, тя говори за университетите и за необходимостта те да се обвържат с реалния живот и бизнеса. Не на последно място се, е, ние говорихме и за спорта. Спорта е важна област и е, е, сега ме радва да забележа, че той е включен в проекто доклада. Искам да посоча, че компетентностите, свързани с спорта, са много важни И така, според мен, този доклад е много важен предвид на Европейската стратегия за 2020 година. Голяма част от успеха на стратегията ще се основава и на нивото на образование и обучение, което постигнем в Европа, защото те е, очевидно ще бъдат ключ към осъществяването на стратегията 2020 година. В заключение, мисля, че има един момент, който е добре да се открие още по-силно и за това трябва да се споменава по-отчетливо в доклада. В доклада се споменава за ученето през целия живот и справо. Разбира се, темата е широко обхватна, започва изобщо от а, обучение в предучилищна възраст и продължава далеч след това. Но нека да си обърнем погледа си към хората в, на средна възраст. А, примерно хората на 45 години а, се изпускат. Хората над 45 често трудно намират работа, защото те са се обучавали и образовали по време, когато уменията необходими днес а, почти не са съществували. За това мисля, че а, на тях трябва да се обърне повече внимание. Те имат нужда от преквалификация, от а, нови умения, за да могат да намерят място на пазара на труда. Това е една точка, която ми се струва се нуждае от подсилване. Благодаря. Благодаря, господин Такола. Благодаря, господин председател. За а, работата на докладчика а, имам а, само похвали. Разбира се, това едва ли би ви очудило. Мария а, бе определена за докладчик, а, който да поеме тази задача след много внимателен подбор. И една от причините бе, че тя има богат опит в тази област. Струва ми се, че този доклад ще бъде оценен по достоинство и ще се открои. Няма да се каже просто още един документ. Да насоча сега вниманието ви към параграф 6. Учителите. Разбира се, учителите трябва а, да се откроят като съществена част от всичко това. Мисля, че това е много важно. Ние говорим тук за вътрешния пазар. Да, разбира се, имаме един пазар в Европейския съюз, пазар на труда, който се основава на правото на а, мобилност, което е и правилно. Често обаче тук в нашата комисия по култура и образование пропускаме факта, че а, хората а, са активни участници на пазара на труда. А, разбира се, те имат а, за цел да работят, но а, животът не се изчерпа само в това а, да работиш и да повишаваш БВП-то на страната. Има и други неща в живота. Това означава, че всички категории работници трябва да се образоват по-добре, и образованието, обучението трябва да е високо качествено. Как обаче да гарантираме това високо качество? Е, а как може да го направим, ако нямаме достатъчно високо и високо квалифицирани учители? Как да осигурим тази достатъчност на учителите? Нужно е да имаме достатъчно учителски колежи, където се подготвят те. Мобилността е хубаво нещо, но не е достатъчно да спираме само до там. Например, трябва да насърчаваме обменът на добра практика. С ваше позволение сега ще се върна към Лисабонската стратегия. Там се говореше за обучението на учителите. Крайна сметка обаче, както става неведнъж, веднъж, това остана една декларация на хартия. Надявам се този документ да не остане на това ниво. Надявам се той да доведе до нещо съвсем конкретно, нещо, което реално да се отрази на действителността в Европа. Да се подчертая още веднъж, моля, обучението на учителите и умена на опит. С тази малка бележка мисля, че докладът е от отличен. Благодаря много, господин Такола. Е, вие сте учител, нали? Тъй, че вие знаете за какво говорите. И сигурен съм, това бе отчетено от всички нас. Вашата задълбочена прозорливост и знанията в тази област. Хубаво е да имаме и учители и ученици. Добре е да има а, две страни всяка монета. Ролята на учителя е да държи на дисциплината, но също така да мобилизира усилията, да мотивира своите ученици и това, което преподава, да им е интересно. Обучението на и подготовката на учителите е много разностранен процес, както изобщо подготовката обучението. Освен това, без този вид обучение не може без учител не може да съществува и този доклад, както и да, аз се увляка. Господин Шмидт, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на унгарски. Да, е, говорим за обучение за цял живот. Е, е, то, като говорим за този вид обучение, обаче то включва и детската градина до университетското образование и след това. Две неща искам да кажа в тази връзка. Едното спомена вече моя колега Борис, а именно човек трябва и физически да бъде в добра форма, да бъде работоспособен. Това никой не го споменава разбира се, госпожа Бадя е, значи, е, за това в доклада не беше споменато, но трябва да се обърне внимание и на обучението по спорт. Е, трябва наистина да има основни умения, ключови умения и в областта на физическото образование, физическото възпитание. Наистина е нужно да се работи повече в тази област. Чрез спорта се и об... също така се е, обучават и образоват децата. Спорт па възпитава. Ви трябвало да има задължителен брой часове по спорт в, е, от началото училище до университета т.е. става дума за едни основни ключови компетенции в тази област и то в дългосрочен план. Не би трябвало да пренебрегваме това. Следващата стъпка ще бъде е, вече как можем да измерим тези умения. Дали тези е, дали самото свидетелство, дали дипломата ще отрази е, някаква бележка за ключово умение и как може по един начин е, да измерваме тези умения. Какво ниво трябва да постигне един е, завършващ средно училище в отделни какви умения и това трябва да има начин да бъде оценено. Но, както казах, физическата форма също принадлежи е, към, към тези основни умения. Децата трябва да се възпитават не само интелектуално, но и физически да бъдат в добра форма. Благодаря. Dans la continuité de ce que vient de dire M. Schmid, moi je voudrais insister sur un domaine qui me semble peut-être un peu insuffisamment évoqué dans ce rapport. Бих искал да продължа това, което каза господин Шмидт и бих искал да спра на една сфера – която остана като че ли извън вниманието ни. Това е културата, както и физическото възпитание, така също и образованието, свързано с изкуствата и културата, е много важно и трябва да започнат много рано. Това са едни умения, които могат да се развият от ранна възраст и това не са чисто теоретични умения и те могат да бъдат създавани формирани още от предучилищна възраст. Ние знаем, че такъв вид образование разширява кръгозора, подпомага другите аспекти на обучението. Смятам, че този вид образование е много важен. Това е една сфера, в, която която могат да бъдат преодолени затрудненията на ученика в други области. Този вид образование не се разглежда като основна част от учебната програма и се пренебрегва, но аз смятам, че това е грешка. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други е, искащи да се изкажат. Комисията присъства обаче. Дали желая комисията да се изкаже по тази тема? Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо благодаря за подкрепата, която бе отразена в доклада. Благодаря на госпожа Бадя за изготвянето този доклад. Наистина, в общи линии това е е, съвпада с е, е, съобщението на и становите на комисията. Само няколко точки искам да наблегна допълнително. Да кажа само колко важно е този доклад за ключовите умения и връзката му с, с образованието през целия живот, защото наистина важни са всичките фази на обучението и образованието, следващите, защото всяка предходна стъпка подготвя следващата стъпка. Тук вече се включва и ранното, началното образование на малките деца, след това е, е важно и за професионалното е, образование. Не става дума само да се освоят някакви е, конкретни професионални умения, но и една обща култура, която допринася и която всъщност се отразява в, в професионалното образование. Важно е хората да могат наистина да развият такива умения, общите компетенции и умения, за да могат да бъдат е, търсени на пазара. Тук също тези е, умения от е, в, които се придобият в висшата е, степен, е, трябва да се развиват е, и след приключване. Така че благодаря наистина. Благодаря за това, което е казано в доклада и всичко това наистина ще допринесе за създаване на обща стратегия за обучение и образование в Европа до 2020 година. Благодаря. Благодаря на представители на комисията. А сега, госпожа Бадия, имате ли да добавите нещо в заключение и като обобщение на дискусията? Благодаря. Благодаря на всички за направените бележки, коментари. Със сигурност ще ги отчета. Що се отнася до стратегията за 2020 година, то аз споменавам взаимовръзката между това съобщение и стратегията за 2020 година. Мисля, че ще бъде разумно да се изтъкне тази връзка между съобщението на комисията и стратегията Европейски съюз 2020 година. За включването на предприемаческия дъл и връзката с изискванията на пазара на труда, разбира се, аз много внимателно слушах това, което казахте. И първият път, когато имахме обмен на мнения по този въпрос, мисля, че всичките ваши предложения включително и за спорта, господин Шмидт, бяха отразени. Аз знам, че ако случайно нещо забравя, вие ще ми припомните. Аз изцяло съм съгласна с вас обаче, че спортът трябва да бъде неотменна част от образованието. Благодаря ви, госпожо Такола, за добрите ви думи. И особено като читам, че вие сте от Финландия, която е страна, която има най-добрите постижения в образованието, професионалното обучение. За това са особено важни и за мен вашите добри думи. Госпожа Такола вече знае, че докладите за усъвършенстване на квалификация на учителите и както и докладът за образованието в сферата на изкуствата и културата като част от общо образование са доклади, по които съм работила. За мен това са основополагащи аспекти. И обучението по изкуство и култура още от най-ранна предучилищна възраст е важно не само за да могат хората да се научат да оценяват културата, но също така да развият своя творчески подход. Всъщност децата много често имат творчески подход, да имат много заложби. За съжаление, точно училищата убиват тези заложби. Затова съм изцяло съгласна с вас. По повишаването на квалификацията на учителите, разбира се, съгласна съм с вас, че това е много важен аспект. Не знам дали това ще се появи в доклада, но мисля, че е важно да се посочи престижа на учителите, уважението към тях в обществото. Ние трябва да повишим този престиж. По този начин учителите ще работят по-добре в класната стая. Съгласна съм с съобщението на комисията. Мисля, че има едно негласно споразумение между нас, че образованието и професионалното обучение са в сърцевината на нашето бъдеще като Европейски съюз и всички са съгласни с това. Обаче има нещо, което предизвиква моята загриженост. Тук се обръщам към представителя на комисията. Вие говорите за подобряването на процеса на повишаване на квалификация на учителите. В стратегията 2020 година и в комуникацията се говори за новите предизвикателства, за новата економика. Ние знаем, че сме в условия на криза. Ние знаем, че искаме да имаме екологосообразна економика или зелена економика. Смятам, че трябва да положим усилия да изясним какво точно ще ни трябва, какво точно образование и професионално обучение искаме да предложим на хората като цяло, а също така и на учителите по-специално. Благодаря ви. Edustajalle antaisin puheenvuoron vastatakseni tähän rouva Padian viimeiseen кysymykseen. Бих искал да дам думата отново на представителя на комисията, който да направи заключение след чутото от госпожа Бадия. Благодаря отново. Благодаря и за въпроса Отправната точка тук е какво е свързана с, е, с, с е, ключовите умения и с е, общите хоризонтални умения, а именно в областта на образованието и на продължаващото образование на, на преподаватели, как да се свържи това с съответната методика. По-скоро става дума за тези общи умения, защото боя се, че в момента те са малко занемерени. С, обе, имах, проведахме обмен на мнение с специалисти от държавите членки, специално имаме мнението на преподаватели и именно е, те обръщат внимание на това, че тези нови умения е, понякога си остават само на книга в е, учебните програми в училищата трябва да се работи за съответното обучение и на самите преподаватели в тези, по тези предмети. И това смятаме, тук има някакси недостиг, тук има е, известни, е, се натъкваме на недостатъци и би трябвало тук, чрез обмен на мнение, опит да наваксаме. Защото, пак казах, е, е, уменията на, на учениците си остава е, някакси запланирано, запланувано на, в е, съответните програми, но остава на хартия прилагането, приложението чрез едно отворено, отворена координация с държавите членки за момента трябва да бъде наш приоритет. Благодаря. За, благодаря за дискусията, за съответното обяснение. Предлагам срога за внасяне на изменения да бъде е, петък, петък 26 е, март. И така, приключваме с тази точка. Сега минаваме на следващата, а именно точка 5. Става дума за европейския знак за културно наследство – Госпожа Ан Бранс е сред нас. Тя ще говори на тази тема. Ще получихме съответни информация и имаме върху какво да стъпим за нашата, в нашата дискусия. след което те, това ще бъде резултатите от нашите изискване, ще бъдат отразени в съответния доклад, но преди това да дадем думата на нашия гост, на нашата гостенка, след това ще дам и възможност за дискусия. Госпожа Ан Брамс, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Това предложение прието на 9 марта от Европейската комисия, предлага да се въведе в Европейския съюз Европейски знак за културно наследство. Той е под формата на решение на съвета и парламента и се основава върху член 167 на договор за функционирането на Европейския съюз. Това е пряк отговор на заключенията на съвета от ноември 2008 година, в което комисията се призовава да формулира предложение по този въпрос. Бих искала да направя само един общ преглед на предложение и да посоча каква е основната му цел, как ние предлагаме да се избере този знак спрямо конкретните обекти и някои други основни елементи. Първо, каква е целта на предложението? Целта е да се дава този знак на обекти, които имат висока символна стойност за Европейския съюз, които символизират, символизират европейската култура и история, които въплащават европейските ценности, например, зачитането на човешките права. Основната цел е гражданите, особено младите хора, да бъдат по-близо до Европейския съюз. Също така целта е да се засили културния туризъм и да бъдат създадени проистичащите от там економически предимства. Как ще бъдат избирани обектите? Първо, участието ще бъде отворено за всички държави членки, но то ще бъде изцяло доброволно. Всяка държава членка ще има възможността Равната възможност да предлага обекти и ще може да предлага до два обекта годишно за получаване на този европейски знак. Така че ще има една предварителна селекция на национално ниво. След това на втори етап комисия от независими европейски експерти ще преценява тези кандидатури и ще предлага максимум един обект във всяка държава членка за получаване на този знак. Т.е. това означава, че максимум 27 обекта могат да получат този знак годишно. Вие може да попитате с какво тази инициатива се отличава от другите инициативи, действащи сега. Бих искал да посоча, че в предложението се изтъква реалната полза и допълващия характер на тази инициатива спрямо други инициативи, като списъкът на ЮНЕСКО. Например, за нас е изключително важно, както и за държавите членки, изключително важно да се избегне всякакво дублиране и припокриване. По-конкретно, европейският знак има две характеристики, които го отличават от другите инициативи. Първо, това е един нов знак. Той ще се дава на обекти, които са имали ключова роля в европейската история и изграждането на Европейския съюз. Т.е. те трябва да са много тясно свързани с европейската идея. Второ, не става дума толкова за естетическите свойства или архитектурните характеристики. По-скоро става дума за символното значение на тези обекти за европейската интеграция. Трето, не става дума за запазване на обектите, а по-скоро на действите, които те предлагат и тяхната образователна ценност, особено за младите хора. И накрая знакът ще позволи да се насърчи създаването на мрежи от контакти между тези, сайтов, е, между тези обекти, извинете, което е един изключително важен обект. Защо? Държавите членки помолиха комисията да формулира това предложение – Първоначалната идея за този знак беше предложен през 2005 година в трудните условия на референдумите, на които беше казано не. И тогава избирателите, и особено младите хора, не знаеха много за Европа, както стана ясно. И това беше осъзнато. И стана ясно, че трябва да се осигури сближаване между Европейския съюз и гражданите на Европа. Тази идея беше започната от няколко държави членки през 2006 година и днес 17 държави членки участват в тази инициатива и 44 обекта вече са получили този знак. Обаче междудържавните споразумения показаха, че те имат някои недостатъци и точно за това държавите членки помолиха тази инициатива да стане официална кампания в Европейския съюз, за да бъде повишена нейната ефективност и резултатност. Това е подобно на ситуацията с Европейската столица на културата. Първоначално това беше една междудържавна инициатива и след това е, тази инициатива стана държав... Е, извинете, общоевропейска кампания. След като бяха прияти заключенията на съвета през ноември 2009 година, Европейската комисия проведе широки консултации, включително и консултации с обществеността. Е, имаше въпросник, който беше поместен на сайта. Също така бяха проведени срещи също така беше извършена оценка на въздействието, която оценяваше економическите, социални и екологични последици. Оценката на въздействието показа, че този знак има много голям потенциал и участието на Европейския съюз ще донесе реална полза и ще позволи наистина да се извърши сериозна промяна и то качествена промяна. Бих искала да изтъкна няколко от основните елемента на предложението. Предложението въвежда нови конкретни прозрачни критерии за даването на този знак възоснова на символната стойност на обекта, качеството на предлагания проект и неговия принос за укрепване на европейското измерение, особено що се отнася до качеството на предлаганите действия и плана за управление. Предложението също така предлага. Също така в предложението се предлагат други важни елементи въз основа на консенсус между държавите членки и консенсуса свързан с това, че престижа и доверието към този обект и неговото награждаване са изключително важни. За това се предлага да има един много ефективен процес за мониторинг. Това е особено важно с оглед на факта, че този знак ще се дава като постоянен знак. Също така беше постигнато съгласие, че в случай, че определен обект не изпълнява своите задължения, трябва да им възможност да бъде оттеглен този знак, както е и в случая с списъка на ЮНЕСКО. Много е важно да има независим външна оценка на обектите, които имат този знак на всеки 6 години. В тази оценка трябва да бъдат формулирани препоръки как следва да продължава да работи обекта. Що се отнася до бюджета, искам да подчертая, че инициативата ще има много незначително въздействие върху европейския бюджет, особено в сравнение с потенциалните ползи, които тя може да донесе. Единствените разходи, които ще се покриват европейския бюджет са свързани само с дейностите по координиране, т.е. функционирането на Европейската експертна комисия, видимостта на инициативата, действията по поддържа на контакти в мрежата и действията на Европейската комисия по подкрепа на тази кампания. Но тези ресурси ще бъдат намерени чрез преразпределение на средствата. Самите обекти няма да получават финанси. Финансирането ще бъде изцяло национален въпрос. Комисията предлага да има две годишен преходен период, след като решението влезе в сила. Първата година обектите, които са обхванати от старата схема, ще могат да преминат преоценяване възоснова на новите критерии, за да получат нов знак. А по време на втората година от преходния период, у нези държави членки, които не са участвали в предишната инициатива, ще имат възможност да предложат първите обекти, преди да започне обичайната процедура за подбор. Така че всички държави членки да са в равноправно положение. И накрая, при подготовката на предложението ние се опирахме върху няколко принципа. Първият беше да отговорим на максимален брой искания на държавите членки, които получихме, както и да откликнем на желанията на обществеността, за които разбрахме в процеса на консултациите. Ние искаме да постигнем максимално съгласие. Освен това, ние се стремим да постигнем максимална реална полза и допълващ характер спрямо другите инициативи – Трето, ние се стремим да има колкото се може по-малко административна дейност и колкото се може по-малко разходи и изцяло да зачитаме принципа за субсидиарност. Четвърто, ние искаме тази инициатива да бъде максимално лесно управляема и да увеличава престижа на обектите, които са получили знака. И накрая ние смятаме, че този знак може да стане една много забележима инициатива на Европейския съюз и тя ще бъде също толкова призната, както инициативата Европейска столица на културата, която тази година отбелязва своята 25-та годишна. Благодаря ви. Тук приключваме. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря много за вашето изложение. Сега можем да преминем към дискусията. Или може би доклада беше толкова изчерпателен, че няма никакви въпроси и бележки. Господин Шмидт има думата първо. Благодаря за представения доклад. Отново една сериозна задача изправя, поставя той пред нас. Тези от нас, които ценим европейската култура, Надявахме се в началото да не става дума за е, географско е, състояние, а оценка на, на изкуството, на културния аспект, но виждам, че е, трябва да се обърне внимание и на съответния град и регион. Бих се радвал, ако може да се оцени някакси личния елемент на европейската култура като такава. Тази година особено, е, например, Шопен, е, наградата Шопен ще бъде е, присъдена. Той беше европейски композитор, както знаете, но една много ключова личност. Ако може някакси в тази насока да вървим, когато говорим за отделен град или държава, да, това е важно, защото по този начин се стимулира туризма, изграждаме европейска мрежа. Когато и японец, американец или индиец дойде в Европа, би могъл да бъде привлечен от е, този обект, да посети съответния град. Въпросът ми е, може би съм го пропуснал, но върху три теми, е, е, до три теми се отнася. Как ще оценяваме това? Как ще се съставя съответното жури? И как е, какви награди ще раздаваме или е, е, отличителни знаци. Ако е един, тогава ще означава, че има само един обект в Европа. Много ще е трудно е, дали не бихме могли да ускорим някакси процедурата? ако, да кажем, например, по един е знак на държава членка, тогава вече тълкув... е тълкуването различно, ускоряваме процеса. Значи стигат нещата до журито и журито колко такива знаци може да раздаде и къде е границата е, отново е, искам да наблегна и на качеството. Това е третия елемент от е, моят коментар. Не трябва да се правят компромиси. Не трябва като в наръчниците на гидовете на Мишлен, когато се оценява даден ресторант. Трябва да има определени критерии. За да получи човек една, звен, една звезда, трябва години наред да демонстрира добро ниво. това наистина не е 100% сигурно с ресторантите, дали тези с най-много звезди е, предлагат най-високо качество. Но искам това да знам. Дали е, отделни държави, ще, между държавите ще разпределят и някакъв вид субсидиарност ли? Как ще се подхожда към е, присъждането на тези знаци? Благодаря, господин Шмидт. And I'd like to thank um, the Commission for this proposal, which I think is actually a very good idea. Благодаря много. Мисля, че идеята е много добра и ще бъде много интересно и вълнуващо да наблюдаваме нейното развитие по-нататък. Тези неща обаче в началото никога не са лесни, въпреки че в момента има схема, която съществува Струва ми се разумно е да предложим някакъв преходен механизъм. Т.е. да включим а, е, държави членки, освен тези, които а, не са включени в а, първоначално функциониращата схема. Аз не знам кои са те, но как да ги убедим да се присъединят и те? По всичко личи, че голямата част от парите, а съгласна съм, че парите не са кой знае колко, да повечето от парите идват от отделни държави членки. Бих искала просто да подхвърля а, тази идея а, за размисъл. Как ще сме сигурни, че парите няма да секнат? А, и а, това, което чух вече, е, ме кара да мисля, че в голяма степен тази инициатива ще се движи от държавите, т.е. държавите ще правят номинациите съвсем различно от европейските градове на центрове на културата, защото там движещата сила е по-широка. Не знам дали връзката е удачна, защото тук ще говорим за исторически паметници. И не съм убедена, че държавите трябва да са част. Струва ми се, че има друго ниво, на което е добре да имаме поемане на ангажименти. Не съм убедена, че съм права, казвайки това. Просто питам, искам да обмени мнения. Както и да е, доста трябва да се поработи, за да се включат всички държави членки и наистина да проявят воля за финансиране. А инициативата трябва да се разпространи из цяла Европа, за да не се съсредочи твърде много само в определени държави членки. Така, щото и а, това да послужи за стимул по отношение на развитието на туризма и държавите да развият туризма, защото смятат, че това ще донесе допълнително а, клиенти. Но като цяло смятам, че идеята е добра, но практически трябва да се пообмисли още. Благодаря. Благодаря, госпожо Ханибор. Е, след това госпожа Санчес Шмидт и след това папа Николай, но госпожа Санчес Шмидт първо. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа по няколко точки. Първо, според мен е необходимо да възприемем съвсем конкретна дефиниция, за да разберем какво се има предвид тук а, този, с този знак, за да не се получи объркване с а, други обозначения и м, други определения за обекти на наследството. Второ, помислили ли сте а, за различните нива на ангажименти а, по отношение на тези, които ще получат о, евентуално този знак? Според мен трябва да има такива ангажименти. Трябва всички получили отличието да се обединят около едно общо послание, което символично да допълва полезността на всички тези обекти. Струва ми се, че стойността, ценността на обектите също трябва да се отчита. Както каза комисията, образованието, обучението е много важна част от тази програма, т.е. да не се тласка тази инициатива само от туристически съображения, а и от опознавателни. Благодаря. Господин председател, а, мисля, че идеята на комисията е чудесна. Аз я възприемам изключително положително и бих помолил обаче да вмъкнем и още нещо практическо в нея. Имам предвид следното. утре аз, когато отида и разкажа в моя избирателен район, в, град Пловдив, България, за тази инициатива, опасявам се, че хората които ще подготвят документите за кандидатстване, ще я възприемат малко абстрактно. А, и ще питат, ами какво ще се случи, ако ни е спечелим този приз. А, в този смисъл бих искал да предложа, освен самото включване в тези 27 наградени да има още някакви стимули, практически стимули за тези, дето ще имат честа да бъдат победители. Благодаря. Kiitoksia herra Stojanov ja sitten eh, herra Papanikola, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Наистина, предложението на комисията е особено значимо и особено за мен. Аз съм от страна, която има много богата и дълга история. Е, от културна гледна точка имаме какво да предложим и то много. Но мисля, че въпросът Е, е, ми е свързан е, частично с това, което каза колегата преди мен. Обсъждаме това как ще раздаваме, начинът по който ще раздаваме тези знаци между отделните културни градове на културата. Това е въпросът ми. Имаме такъв отличателен знак който съответно е, праща съответното послание, но в рамките и въз основа на принципа на субсидиарност, също така и от гледна точка на доброволния характер на тази инициатива, искам да попитам дали имате конкретни предложения за това, например, как да става номинацията, чрез културен диалог между държавите членки или чрез за да може по този начин да се стигне до резултата, който вече ще представим на гражданите. Благодаря, господин Папа Николао. Да, редица въпроси бяха поставени и коментари бяха направени. Затова бих искал да дам отново думата на докладчицата. Заповядайте. Um, да, ще се спра на няколко от поставените въпроса. Един, който се е, отнасяше до личностите, е примерът е, с Шопен. Е, този знак е, е знак за отличаване на нематериалното наследство, стига той да е свързан, е, това наследство да е свързано с някакъв обект а, това е посочено в конкретен член. А, разбира се, е, по-нататък можем да разгледаме въпрос съвсем а, подробно, мога да направя по-подробно изложение. Да, а, знакът стига, се дава за нематериалното наследство, стига то да е свързано с конкретен обект. А, имаше въпроси за състава на а, журито. Тук имаме две нива. Първо ще има предварителен подбор на национално равнище, след което даваме максимална свобода на държавите членки да организират този подбор, но е, местата, е, които кандидатстват, ще трябва да подадат заявления с стандартна бланка. Но ще е как да се е, организират самия подбор зависи от държавата. За една година може да се подадат две номинации от държава членка. След това тези номинации ще се разгледат от вътрешноевропейски панел, т.е. група от експерти, водещи стъкнати културни личности, четирма назначени от комисията, четирма от съвета, четирма от парламента а, с определен а, мандат, като всяка от институциите си има своята процедура за определенето на тези членове на групата. На, съответно за всяка от институциите. Важното е тези четирима души съответно да бъдат абсолютно независими. Това е, е от решаващо значение. По отношение на финансирането от държавите членки. Нашето предложение е не предвижда или по-скоро не изисква държавите членки да дават някакви пари на тези обекти. Това е национален въпрос. Ние не предлагаме да има такова нещо. Ние предлагаме по отношение на управлението на този процес. Този процес предлагаме да бъде максимално облегчен и изчистен това е основният разход, който ще има държавите членки, именно управлението на процеса на кандидатстване. Да, имаше също така и друг въпрос а, за ангажиментите, които се поемат от държавите членки. Според нас, преимуществото на това да има предварителен подбор на национално ниво е, че така в всяко държавите членки се получава една демонстрация на чувството на принадлежност и прегръщане на идеята. Това е което мога да кажа. А сега имаше въпрос за другите стимули на, за самите обекти. Сега основно в резултат от а, преговорите довели до заключенията на съвета. Решихме този въпрос да остане да се решава на национално ниво, защото се реши процеса да бъде колкото може по-економичен по отношение на разходите. Що се отнася до културния диалог, определено обектите, които ще предлагат различни образователни просветни дейности за европейската история, интеграция и европейските ценности, ще лансират и пропагандират ценности на културния диалог. Това е основна и цел. Сега, по отношение на удостоените с знак, ще се е, насърчава също така изграждане на връзки помежду тях и това също ще е един от аспектите на участието на обектите в, в културния диалог. Благодаря. Благодаря госпожа Ансбранд за вашето изказване, както и за отговорите. Така стигаме до края на размяната на мнения по тази точка. Разбира се, на заседанието на координаторите ще продължим обсъждането по темата, за да определим кой ще поеме доклада. Сега шеста точка от дневния ред трябваше да бъде размяна с на мнение с господин Мартинес Мартинес. Както казаха в началото на заседанието, обаче точката ще се отложи, така като че ли стигнахме до края на днешното заседание. Сега преминаваме към заседание на координаторите. Предлагам то да започне в 17 часа. Ако нямате нищо против. Предлагам да направим 5 минутна пауза и да преминем веднага към заседание на координаторите, т.е. няма да е от 5 часа, а след 5 минутна пауза. Благодаря на всички изказали се. Приключваме днешното заседание. След 5 минути продължаваме с координаторите. Благодаря и довиждане.